So, liebe Kolleginnen und Kollegen, I think we should start. Sind zwar noch nicht... И така, колеги, не са всички дошли. Надявам се някои от колегите да дойдат в последствие. Но тук, господин, тук е господин Даниеле Виотти, той е докладчик за бюджета 2019 година. Зная, господин Биоти, че посещавате всички комисии и в момента ви е много напрегнато. напрегнато. Много се радвам, че днес сте поставили приоритета да посетите нашата комисия. Вие ще представите приоритетите за бюджета, ние ще представим нашите приоритети. Е, комисията ще представи проекто бюджета си на 23 май. Освен това, предложението за МФР предстои също да бъде е, публикувано. Така че сигурно ще разберете, че нашите колеги ще искат да говорят и за времето след 2020 година. И така, давам думата най-напред на господин Виоти, след това на господин Лъкегар. Той е докладчик, който се занимава също с бюджета и след това на другите колеги. Господин Виоти, имате думата за около 5 минути. Чудесно е, че сте сред нас. Благодаря, наистина. И много благодаря за вашето гостоприемство да ме поканите да говоря пред вас. Много е интересно човек да посещава различните комисии. Това правя наистина в момента. И е интересно да се чуе какво се случва в различните комисии. Много конструктивно е това начинание. Е, за да кажа някои неща за бюджета, най-напред за метода. Аз съм съгласен с е, повечето колеги, с които вече съм говорил, е, главно италианците са ми казвали какви са проблемите във вашата комисия, какви са евентуалните ваши приоритети. И аз съм до голяма степен съгласен с тях. Сега за метода вие знаете как се формира бюджета, колко стриктен е, е формулировката на бюджета, колко трудно е да се състави един бюджет. Трябва човек да е креативен когато съставя един бюджет и вие в Комисията по култура ще разберете това. За съжаление, трудно е обаче е човек да бъде прекалено креативен. И още един общ коментар. Съветът продължава да иска нови програми, да иска нови програми, нови политики, нови инициативи от комисията, от парламента, без обаче да иска да ги финансира, което е много трудно. Защото, естествено, ние нямаме неограничени фондове. Европейският парламент и аз като докладчик от както и комисията по бюджета, няма, но, нямат желание да се откажат от съществуващи програми. Гражданите и гражданското общество, асоциации, те зависят от тези програми, от това финансиране за бъдеще. Така че нещата стават много сериозни. Това беше, може би, по-дълга, по-дълго въведение, отколкото исках, но това задава общия контекст за бюджета. И още нещо, преди да навляза по същество. Аз искам да се опитам, както сториха и моите предшественици, искам да се опитам да създам колкото се може повече консенсус в парламента, защото е един силен, една силна позиция на парламента, единна позиция, ще може най-добре да защити нашите интереси и да има успех при помирителната процедура. Аз бих искал един широк консенсус не само между политическите групи, но и между комисиите. Ето защо искам да разбера приоритетите на комисиите и искам да си отбележа всички възможни предложение. Сега, какво знам аз? Аз знам, <clears throat> че много важна за вас е програмата Еразъм Плюс. Вие... Ние гласувахме през март в пленарната зала е, моите насоки и аз планирам отвояване на средствата по Еразъм Плюс. Защото действително смятам, трябва да напълно да подкрепим такива проекти. Креативна Европа. Имаше проблеми с финансирането тази година. 30% от бюджета за Креативна Европа бяха отрязани. Европа за гражданите. Е, тази инициатива е, сполетя я е същата участ. В Авко бе обсъдена тази инициатива тази сутрин – те също, хората в Авко също са загрижени за това. Има нови бюджетни редове, но няма средства към тях. Европейската гражданска инициатива и Корпуса за солидарност. Това са също чудесни инициативи. Те също трябва да бъдат подкрепени. Ако има нови програми, трябва да има и нови ресурси. Корпусът за солидарност, той покрива цели Европейски съюз. Това за нас е много важна инициатива. Не може обаче да взимаме от други програми, за да финансираме корпуса за солидарност. Не може да взимаме пари от вече съществуващи програми, за да финансираме нови. Това са моите насоки. Предполагам, има и други предложения, които ще чуя сега. Има опити да имаме допълнителни бюджетни средства да видим какво може да се научи, да се направи за следващата година. За тази година не можахме да имаме допълнителни средства за допълнителни програми. След няколко месеца фазата по подготовката на бюджета ще е много напреднала, така че трябва да говорим. Председателката благодаря. Може още днес да кажа, е, много се занимаваме с тези въпроси. Тази сутрин говорихме за Корпуса за солидарност и разбрахме, че съветът, т.е. държавите членки не са готови да дадат нови пари, свежи пари за тази инициатива. Сега свежи пари означава да оставят пари, които не са изразходвани в европейския бюджет и да се финансира с, с, финансират с тези пари, пари а, Корпуса за солидарност, а не тези неизразходвани средства да се върнат към държавите членки. Съветът не е готов да направи това. Еразъм Плюс. Това е един от нашите най-големи приоритети – вие я споменахте. Ние също изискахме увеличаване и то отрояване на средствата. Е, ние говорихме за неколкократно увеличаване на средствата за Еразъм Плюс. Някои държави членки говорят за десеткратно увеличаване. Председателя на комисията ни, увеличи, ни обеща много хубави неща, но нищо не се случи, сега средствата са отвоени, това не е достатъчно в наши очи. Ясно е, че борбата ще е много опорита. Борбата, както за Корпуса за солидарност, така и за МФР. Какво ще се случи след 2020 година, това още не знаем, но така или иначе борбата ще е много напрегната. Благодаря за това, което казахте до момента и ви благодаря за готовността да подкрепите нашите приоритети. Сега давам думата на господин Лекегор. Мартин, имате думата. And, uh, well, can... Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с казаното до тук. Като член на тази парламентарна комисия мога да кажа, че винаги сме били съгласни по тези теми Бях в предходната комисия и си спомням това. Така че съм съгласна с казаното от вас, госпожо председател. Поздравления и на вас за изказната подкрепа. Изредихте приоритетите ни и до голяма степен сме съгласни с вас. Така че това е добър стат и е, бюджета за 2019 година е, е, има е, голямо значение за многогодишната финансова рамка, т.е. той ще се отрази значително на бъдещето. В допълнение към това има общ е, проблем с начина по който се работи по бюджетирането на програмите, свързани с културата на Европейския съюз. Не знаех, че толкова милиарди евро всъщност се насочват към други програми. И е важно да видим какво се случва с тези милиарди. 7 милиарда при положение, че ние в бюджета а, говорим за милиони и спорим за милиони. Другият важен въпрос е как се освояват средствата и така. В точка първа се занимаваме с въпроса за финансирането на програмата Еразъм. Няма нужда да чета всичко което, съм, което е написано, но е важно да подчертаем културата, нейната стойност, да говорим за на финансирането. Темата е обсъждана в подробности в нашата комисия. Темата за Евронет. Проектът се намира в доста тежко положение защото бюджетът му страда вече от много години. Има различни проекти, как може да оцелее, е, идеи как може да оцелее този проект, включително и в комисията. Но най-накрая изглежда, че добронамерените сили надделяват и е добре да му обърнем особено внимание в този бюджет защото ако този проект искаме да просъществува, трябва да му предоставим средства или просто ако не предоставим средства, да имаме смелостта да сложим официално край на този проект. Просто защото иначе проектът ще остане без каквито да било средства. Четвърта точка. Подчертаваме колко важна е Европа на гражданите. Следващата точка комбинирането на програми в областта на образованието и културата. 11 милиарда евро от 2007 до 2013 година. Това са много пари. И е добре по-организирано да анализираме ситуацията. И още нещо. Нещо от комисията за бюджета на Европа за гражданите. 750 000 евро намалиха в този бюджет, за да а, за да за да финансират Европейската гражданска инициатива, а сега го намалиха с цели 2,5 милиона евро, пак със същата цел. Това намалява бюджета на Европа за гражданите с 5%. Това не е малко. Вече протестирахме за бюджета за 2018 година. Бюджетното въздействие не е обяснено в предложението. Може да има може да е правно, правомерно да се прехвърлят средства по този начин от страна на комисията, но въпросът не е толкова дали е правомерно, колкото а, защо се вземат тези решения и как се вземат бюджетните решения и какви са задълженията на комисията спрямо парламента. Така че това е просто едно предупреждение, че има тук проблем. Много ви благодаря. Сега думата получават докладчиците в сянка. Господин Здроевски, имате думата максимално 3 минути. Много ви благодаря. Най-напред бих желал да кажа, че сме много удовлетворени от информацията, която получаваме за плюс не Очаквахме, разбира се, толкова много. А, сега, разбира се, би било добре бюджета да се увеличи три пъти, но дори и два пъти пак е добре. Защото, нека да не забравяме, че преди години започнахме да защитаваме тази програма, да убеждаваме всички, че има смисъл от тази програма, че има очевидни а, резултати, и съответно програмата изпълнява своята роля. Някои смятат, че именно поради тази причина програмата трябва да бъде отменена. Но ние смятаме да твърдим, продължаваме да твърдим, че тази роля продължава и програмата трябва да бъде подпомогната, което означава, че трябва да се гарантира финансовото обезпечаване. Това, че Креативна Европа ще се превърне в самостоятелна програма е също чудесен факт. ние неодавна започнахме да се борим за тази програма и се радваме, че всъщност е, тя ще бъде включена в следващото МФР. Това, което ни притеснява е инициативата Европа за гражданите. Позволете ми накратко да се спра по този въпрос. Сега, ние получаваме съответно 11 или 16% положителни решения, а би следвало всъщност да са повече тези проценти. Става въпрос тук за млади европейски граждани, НПО и, така, и, и други, които всъщност останат с празни ръце, ако кандидатстват за тези програми програми, при които 30-40% от кандидатурите са отхвърлени, водят до отрицателни реакции, защото хората са разочаровани. Искам да кажа, става въпрос за кандидатури, които са правилни, които са коректни, които са получили одобрения, изпълняват всички критерии, отговарят на всички изисквания, обаче казват, че 90% са отхвърлени. Сега, например, ще се строят, всички знаем, че хиляди километри нови магистрали са необходими в Европа, обаче се строят колко? Само няколко стотин. И това са факти, които са притеснителни не само за нас, но и за гражданите. Тоест, този висок процент на отхвърлените кандидатури става. касае всъщност малки програми, малки средства, които са несравнимо малки с други програми. И това е, ние не очакваме някакви огромни суми, например, като Европа за гражданите или Креативна Европа и така нататък. Тоест, процента на, на, на грешките в бюджетните, е, в бюджета, в ЕФСИ, това е механизма за свързана Европа и така нататък, трябва да се преизчислят. Да, благодаря ви. Господин Неков от името на Луиджи Моргано. Три минути. Thank you, Petra. I would like to... Благодаря, Петра. Бих искала да поздравя докладчиците за докладите. И ще се изкажа от името на Луиджи Моргано, кой, който каза, че становищата, които са изготвени, са от високо качество, добра основа за по-нататъчна работа, съгласен е с докладчиците, е, запозната с някои теми, е, например, е, че остатъка от допълните средства за Еразъм плюс за многодишната финансова рамка трябва да бъдат разпределени сега. Също Творческа Европа, Европа за гражданите остава значително недофинансирани и трябва да се увеличи максимално бюджета, за да може да се финансират възможно най-много добри проекти. В някои области има твърде малко проекти, които успяват да спечелят средства трябва да продължим да подкрепяме културната и творческата индустрия, тъй като те имат двойна е стойност за насърчаване на културното и езиково многообразие в Европа и съпазване а, и поддържане на работни места а, от а, високо качество в Европа и в чужбина. Извиненията ще бъдат подадени. Комисията трябва да направи предварителна оценка за пилотните проекти и подготвителните действия. Целта е да се обсъди темата, но трябва също така да гледаме нещата от гледна точка на политическите приоритети. И накрая. Той обяснява, че решенията, които вземаме тази година, ще се отразят и на многогодишната финансова рамка. И трябва да си даваме сметка за това. Това е, което ме помоли да каже господин Моргано от негово име по темата. И се надявам, че ще е, работим добре заедно, за да се постигне консенсус. Благодаря. Данк. Много ви благодаря. Госпожа Нирияда. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Аз като координатор разбирам предизвикателствата, пред които сме изправени в, преговорите за МФР и бюджета. Културата и образованието са много важни теми и ние вършим изключително важна работа. Но аз също така участвам и в комисията по бюджета, но те имат и други комисии, и те също имат свои приоритети. Така че всеки е, е, се опитва да работи по техните спешни въпроси, хуманитарни кризи, военни кризи и така нататък. Така че е, наистина трябва да си даваме сметка, когато говорим за приоритетите и приоритетите на колегите. Разбира се, ние трябва винаги да подчертаваме добавената стойност на културата защото ние също можем да помогнем на хората да излязат от бедността. И разбира се, аспекта за социалното изключване е също много важен. Е, културата може да помогне за това и т.е. ние трябва да подчертаваме прагматичния, практическия подход към културата и другите сфери. Разбира се, аз трябва да е, си дадем сметка, че имаме малко време тук да се изказваме, но просто това, което може да се подчертае е еднакъв достъп, особено за тези, които не са привилегировани, които са социално е, ощетени и така нататък. Освен това, да не забравяме е, за това, че нямаме винаги осигурен превод на пленарна сесия. Тоест, е, е, това, което правим тук е много важно. И е, ние можем да дадем абсолютно противоречиви послания към държавите членки и към гражданите. Така че това ще кажем на комисията. Да, разбираме, че парите не стигат, няма да стигат и за напред, но трябва да бъдем ефективни, когато разходваме средствата, защото имаме а, е, добавена стойност и а, приходи от е, нашата работа, от работата в културата, културната и творческата индустрия. Ние създаваме работни места, е, е, работим за економическия растеж, растеж. Така че това са големите предимства на нашата работа, на нашата комисия. Благодаря още веднъж на докладчика. Очакваме бъдещата работа и а, а, нека да си я свършим добре. vielen, vielen herzlichen Dank. Да, много ви благодаря, госпожа Трюпе има думата. Благодаря, Петра. Благодаря и на докладчика също така. Съвсем накратко, искам да кажа, че съм съгласна, разбира се, с колегите, които се изказаха. Мисля, че повечето от нас тук смятаме, че трябва да се заделят средства за креативна Европа, за гражданската инициатива. Аудиовизуалните услуги вече са на ниво тристранни срещи и се надявам, разбира се, креативна Европа а, да получи средства, защото всички наши програми а, засягат пряко лица, хора, отделни хора. А, и това е всъщност а, смисъла, това е добавената стойност и това са нашите силни аргументи. Знам, че разбира се, много трудно можем да убедим министра на финансите и други хора, които работят а, в други сектори, като а, земеделие, а, политика на сближаване и така нататък, но ние също имаме нашите силни аргументи защото между, между прочим всички се възползват от културата и казват, дори в областта на беженците и на мигрантите, те използват културата като кос в ръцете си. Сега, разбира се, нека трябва да признаем, че Брексит ще има своите последствия. Естествено, че в следващата МФР няма да имаме достатъчно пари. Ако ние желаем да бъдем силни, то ние трябва наистина да бъдем по-добри, което означава, че трябва да увеличим бюджета по някакъв начин, а именно трябва да помислим и за собствени ресурси. И разбира се, нашите програми трябва да бъдат видими навсякъде. Тоест, нашите програми не са толкова видими от всички. Затова нашето послание трябва да бъде ясно, когато обсъждаме следващия бюджет. Културата е толкова необходима, че ние просто не можем да я прехвърляме между различните е, е, компетенции на комисиите. Така че аз съм готова и подготвена за е, ожесточена борба с комисията. Благодаря, Хелга. Да, ние и по този начин обсъдихме този подход и на състанието на координаторите и ясно казахме, че наистина е, е с зъби и ногти ще се борим е, и разбира се, ще защитаваме културата, да не се смесва с други програми. Господин Хофлин, вие желаете да се изкажете максимум една минута. Uh, Благодаря много. Във връзка с изказването на президента Макрон миналата седмица, когато той е, обеща повече пари от Франция. Чудех се какво означава това, дали има допълнителни подробности, дали има е, подобни ангажименти от други държави и членки, дали това ще се отрази на ресурсите, които са на разположение. Също времено ми се струва, че господин Макрон настояваше да се изгради социална солидарност във всички държави и членки и да има визия на Европа и много от а, програмите, които са под наш парламентарен контрол, имат именно а, за цел да изградят едно усещане за принадлежно, принадлежност към Европа. И а, за това е добре да се даде по-голям приоритет на проектите, по които сме отговорни ние. Да, много ви благодаря. Позволете ми един коментар също така от моя страна, защото малко смесихме дискусиите. Няма проблем, разбира се, те са свързани темите и двете точки, които са в дневния ни ред. Миналата седмица имахме а, много а, интересно посещение в Арте. Арте има една много интересна програма Арте Europe. Тя е ориентирана предимно към културата. Става въпрос за документални филми, документални предавания и други подобни. Да, те а, е, са започнали един а, е, пилотен проект а, е, и подготвителни действия, които са финансирани вече а, в рамките на няколко години. Идеята е всъщност арта да се излъчва на 6 езика, не само на френски и английски, което е задачата на а, арте, но и полски, английски, испански, италиански. Тоест тази година вече е, трябва да приключат тези подготвителни действия. Мисля, че проектът е чудесен, който той, той може да се разшири. И сега трябва да е, видим дали ще успеем тези подготвителни е, действия да бъдат включени в е, е регулярния бюджет защото Euronet Plus, разбира се, колегата също каза, че това е много важна работа, но ние знаем, че и, и други неща са финансирани от тази бюджетна линия. И именно от тази бюджетна линия могат да бъдат финансирани и дейностите по Arte Europe. Така че, нека всички да помислим първо дали можем да го включим това в самото становище, именно този проект да продължи и извън именно тези подготвителни а, действия и съответно като а, втора стъпка, разбира се, да се включи в а, бюджета. Евентуално дали ще е възможно, защото това е един чудесен проект. Става въпрос за междукултурен обмен в Европа и по този с тези 6 езика, предавания на 6 езика ще бъдат, ще, предаването ще достигне до 70% от всички европейски граждани. Смятам, че разбира се, това е много важен аргумент. И когато бяхме в Арте, мисля, че всички колеги, участващи в посещението, бяха убедени. Сега бих желала да дам думата на комисията, разбира се, ако тя желая да се изкаже. това ще чуем господин Виоти и а, докладчика. Комисията, имате думата. Ако имате две минути, три минути, максимум три минути. Е, благодаря, госпожа председател, уважаеми дами и господа депутати, господин докладчик. Е, комисията иска да ви поздрави за доклада на Комисията по култура в тази година, която е изключително важна за бюджетната политика на Европейския съюз която има за цел в случая на програмите свързани с култура да постигне възможно най-добри резултати за техните бенефициери, студенти, преподаватели и работещи в сферата на културата. Трябва да имаме предвид, че сега се работи и по правните основания за следващата многогодишна финансова рамка. Важно е какво ще стане с Еразъм Плюс за бюджета за 2019 година. Вече преминаваме на втора скорост в програмата. Бюджетът от 100% от оперативните бюджетни кредити вече е постигнат що се отнася до решението на комисарите а, за този проект, все още не мога да ви дам информация, тъй като то все още не е взето. За Еразъм Плюс бюджетните кредити и заплащания, т.е. освояването от агенциите, се увеличава в сравнение с предходните години. Има постоянна тенденция за увеличение. Успехите на нашите програми са особено а, важни в контекста на успеха на Еразъм в миналото. И същевременно в някои програми има много голямо търсене което води до това, че от всички кандидатствали средства получават по-малко от 20%. Нещо, което означава, че има търсене на повече подкрепа за проекти и на подкрепа за повече мобилност. В, проекта за, в бюджет за 2018 година насочихме дейността си към онези елементи, където справянето беше най-слабо, а именно образование и обучение и подкрепа на стратегически партньорства в тази област. Creative Europe получи допълнителни 5 милиона евро и основният акцент беше поставен върху интеграцията на темите. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, в контекста на преговорите по предходните програми, комисията се радва на ентусиазма на Европейския парламент и на подкрепата му за тези програми. Това беше подчертано и вчера. Вчера бяхме на мониторингова група в Комитета за бюджета на Еразъм Плюс и а, а, реално се стигна до заключение, че има нужда от отрояване на бюджета за Еразъм Плюс. Комисията благодари, че подчертавате значението на Creative Europe в повече от един сектор. Важен е елементът за медийната грамотност. И е, е добре да се борим а, с, с, за постигане на по-висока медийна грамотност, вземайки предвид а, заплахите а, напоследък. Комисията смята, че трябва да се постигне политическо съгласие на втория тристранен диалог през юни, така че през 2018 година да можем да започнем а, с, с а, новите инициативи, а, които по-настоящем са малко застрашени. Така че има спешност. Благодаря. Много ви благодаря. Ние също сме заинтересовани от бързо споразумение по Корпуса за солидарност. Това да се случи обаче е необходимо а, всички а, да проявят гъвкавост, а, също най-вече държавите членки, тъй като все пак тези са, те са тези, които могат да а, гарантират свежите пари. И в противен случай няма да има споразумение. А, сега, а, господин Виоти, имате думата. Грация, президенте, ringrazio tutte благодаря, госпожо председател. Благодаря много на всички, които взеха думата. Беше много полезен този дебат. Е, отбелязах си някои от приоритетите, които повдигнахте. И, както знаете, има съгласие по много от тези теми. Има две важни неща, които искам да подчертая. Говорим за това днес, но все още нямаме бюджет. Докато не получим информация за бюджета за 2019 година, не можем да направим нищо друго, освен да работим върху насоките и очакванията. Просто защото не знаем какво ще се случи. Ако ми позволите, както беше споменато вече, е, ще се спра на следващата многогодишна финансова рамка, която те или иначе беше спомената. Ясно е, че нещата са свързани. Трябва обаче да ги държим отделни, защото за следващата година все още няма да има Брексит, т.е. трябва да работим на две успоредни равнища. за пилотните проекти и подготвителните действия, които споменахте. Това, което планирах да направя, е следното. Високо уважавам труда на Комисията за пилотните проекти и подготвителните действия, но искам да защити политическата роля на Европейски парламент и да настоя да се вземат предвид техническите и правни становища на парламентарните комисии на комисията по бюджета и ако парламентът иска да продължи с някои пилотни проекти, които не са получили висока оценка от страна на комисията, но парламентът смята, че заслужават подкрепа, ще настим на това, тъй като представляваме гражданите и техните интереси. След това въпроса за коментарите на Макрон. Доколкото разбрах, президента Макрон призова към по-голяма социална солидарност. Страсбург, бях доволен от това, което той каза. Да се надяваме, че то ще доведе до нещо. Може би това, което той каза, ще се материализира в следващия бюджет. В заключение призвавам всички ви да работите заедно с мен, Както знаете, иска да кажа още нещо. Това е комисия, която има голям късмет, защото тук е и Нириада, която също е и в бюджета. Тоест имате пряка връзка с комисията по бюджета. Така че трябва да поддържаме тесни връзки по тази тема. И още нещо. Европейския бюджет често е предмет на доста големи спорове, но трябва да внимаваме, да ги избегнем. Защото колкото по-вече сме обединени около една обща позиция, толкова по-добре. Много рядко заседава заедно министрите. Заседаваме, работим заедно с министрите на финансите, така че ако можете да окажете някакво въздействие, е добре. Много ви благодаря, уважаеми колега Виоти. Много благодаря, че дойдохте в нашата комисия. Надявам се, това, което а, чухте от нас, ще го запазите в сърцето си и съответно ще го изразите във вашия документ и надявам се всички с общи усилия да прокараме нашите идеи. Благодаря за отличното сътрудничество и а, още веднъж сърдечно ви благодаря за вашето присъствие. И а, Мортин Локегард, имате думата като докладчик. Благодаря, госпожо председател, съвсем накратко. Благодаря на господин Виоти и много успех ви желая. Няколко коментара имам само. Беше вече казано, че тази комисия трябва да играе все по-важна роля през идните години. Ясно да заявява на всички каква е добавената стойност от сектора култура. Мисля, че това е основният проблем на тази комисия. Именно, ами, че не успяваме да убедим хората от смисъла, от добавената стойност на а, културата. А, всъщност културата произвежда 6% от БВП във всяка държава членка. А до, до само спорта е, произвежда 2,4% от БВП само спорта. Тоест културата има наистина огромен принос и ние трябва още по-добре да обясняваме това, за да е, избягваме всички тези атаки, които преживяваме в бюджета и от финансовите министри. Така че трябва да го правим по-добре. И така че апелирам към всички. Моля ви. Ангажирайте се. Както вие предложихте, госпожо председател, това за проекта Арте, мисля, че е чудесна идея и подкрепям вашето предложение да го включим в становището. Това е всичко от мен. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че размяната на виждания беше чудесна. И през всички тези години ние винаги сме се подкрепили, не сме се разделяли на лагери, даже напротив. всички се обединяваме около важните за нас теми и най-вече когато става въпрос за бюджета. Надявам се този път атаките да не бъдат не само от комисията, т.е. те не са само от комисията, но от всякакви възможни страни, като например от съвета. Аз вече казах нещо по Корпуса за солидарност, както и за Креативна Европа. И там очаквам битки. Това въжи и за Еразъм Плюс. И съм убедена, че не трябва да се а, успокояваме а, с отвояване на средствата. Мисля, че а, целият парламент реши, че трябва средствата да се отроят и това е необходимо за бъдещото развитие. А, срокът за изменение е скратък. 2 май 11 часа за доклада на Мъте Локегард. Ще гласуваме на 7 юни вече ще разполагаме с повече данни и тогава ще премина към бюджетната процедура и тогава вече ще видим какви са конкретните предложения за бюджета. Всъщност, много елегантно съвместно приключихме обсъждането по двете точки от дневния ред 12 и 13, така че остана само последната точка от дневния ред. Това, което мога да кажа, че следващото ни заседание е на 16 май от 9 до 12.30, както и от 14.30 до 18.30 и четвъртък 17 май от 9 до 12.30. Надявам се да се видим тогава всички в пълен състав. Благодаря за вашето участие, хубав следобед и благодаря, разбира се, на нашите преводачи за тяхната отлична работа.